на две различни дати през 2009 година. Ще се предаде информацията на италианските власти. От ЕНП и социалистите демократите поискахме, бяха поискали няколко промени в междупарламентарните делегации и парламентарните комисии. Ако няма коментари преди приемането на протокола от днешното заседание, тези промени ще се считат за прияти. Следващото заседание